Uh, dear colleagues, I think we, should be... Драги колеги, смятам, че трябва да започнем. 9 минути. Благодаря на колегите, които дойдоха на време. Благодаря на първия заместния председател на Европейската комисия. Той беше тук в 9 без 5 сега ще водим структуриран диалог с Франт Тимерманс, първи заместник, председател на Европейската комисия, отговаря за по-доброто регулиране на междунационалните отношения, върховенство на закона и харта на основните права. От доста време не сте идвали, но разбира се бяха проведени множество индивидуални срещи. Само пред няколко дни разговаряхме в Страсбург. Така че с представители на вашия кабинет е, имаме контакти, е, но сега имаме възможност да задаваме въпроси и се радвам, че сте сред нас, колеги. Ще проведем структуриран диалог. Това означава, е, че първо ще дадем думата на координаторите и след това на всички останали. Ще ви помоля да процедираме стегнато. След това ще дам а, думата на присъстващия координатор и след това на всички останали. Миналия път не бяхме толкова дисциплинирани и за това ще направя списък. Вдигнете табелката, ако искате да се изкажете. И така ще имаме а, въпроси от социалистите с а, един представител на зелените. Колеги, Имаме много сериозни въпроси, но бъдете по-стегнати. И ако бъдем дисциплинирани, ще имаме възможност за два кръга въпроси. Не дейте да се разпростирате а, на повече от две минути. Така ще чуем най-напред встъпителни думи от Франс. Заповядайте. Благодаря, Клод. Добро утро на всички вас в този ранен час. Радвам се, че пак съм тук в барлогата на лъва в Европейския парламент, както казваме в Европейската комисия. Срещаме се в трудни времена, трудни, защото основните права са подложени на натиск в различни държави членки те са трудни и защото самата концепция за върховенството на закона като основа за дейността на Съюза и държавите членки също е подлагана на съмнение, понякога и пренебрегвана. За мен е много ясно, че без пълно спазване на върховенството на закона – рано или късно Европейският съюз ще се разпадне. Аз за това, в това нямам никакво съмнение. Аз мисля, че през последния, че ние твърде много сме се самоуспокоявали и трябва да е време да обърнем а, вниманието си на, към този въпрос в а, работната програма на комисията за до година ще искам върховенството на закона да се спомене като спойката на Европейския съюз. Без върховенство на закона ще остане голата власт. А голата власт означава, че големите управляват, а малките се подчиняват. Върховенството на закона някой смята, че е, диктатура на е, мнозинството. Е, ние обсъждаме някои от, основните въпроси в нашето общество, в диалога. Искаме да се преборим с езика на омразата онлайн. Знаете, че се проведе годишния форум по основните права за торентите и борбата а, срещу езика на омраза, от основани на религиозна или етническа принадлежност, евреи, мисиомани тази година. Ще имаме колоквиум за свободата на медиите, много уместен въпрос за нашата общност на ценностите. И трябва да се замислим за това на къде вървят, вървят медиите в Европа. Нашите представи за медиите трябва да се съпоставят с действителността и понякога а, се изправяме пред а, много сериозни въпроси в Европа. В а, своите встъпителни думи искам да подчертая, че не бива да се притесняваме да водим диалог с държавите членки за върховенството на закона. Вие знаете за диалога, който водя с правителството на Полша. Аз мога да водя този диалог само при пълната подкрепа на парламента. Ние сме силни само ако бъдем обединени. А, ние сме за пълната независимост съдебната власт, което е основен принцип на върховенството на закона. Ще продължим диалога, но и имам нужда вашата подкрепа. Сигурността е друг елемент, който е задължително необходим за гарантиране на върховенството на а, закона. Разговарях с Джулия Клин, а, Кинг и а, господин Аврамопол. Ще продължим да работим в тази област. Споменаха се различни въпроси. А, въпросът за миграцията е много важен въпрос. Липсата на контрол върху миграцията, както смятат гражданите, е може би най-голямата заплаха за представата като върховенство на закона, като централен е, елемент. Комисията и парламента работят в тясно взаимодействие. Разчитам на вашата подкрепа. Ако сме обединени, шансовете съветът да приемам това, което ние искаме, са много по-големи. Сега очаквам вашите въпроси. Благодаря, Франс. Благодаря и за стегнатото изложение. Ползата от тези срещи се състои във въпросите. Колеги, не повече от две минути. Тук има само трима координатори. Започвам. с колегата, която замества госпожа Холмайер. Благодаря. Господин председател, благодаря и на вас, господин комисар, за стегнатото е, встъпително слово. Аз съм от е, Полша и бих искала да се извиня за всички неудобства, които ви причинява сегашното полско правителство. Много се радвам, че в е, дейностите, които предприемате спрямо Полша, дейностите ви в полза на медиите и правосъдието винаги казвате, че постъпките на комисията не са насочени нито срещу Полша, нито срещу полския народ. Насочени са срещу унези, които са заграбили властта в Полша. и които са заграбили демокрацията в Полша. Мисля, че онова, на което сме свидетели в Полша, много демонстрантите, резолюциите на парламента за Полша говори за единството между нас, така да се каже. Единство, от което по всяка вероятност имате огромна нужда. С други думи, Европейският парламент не е съгласен с нарушенията на демокрацията и върховенството на закона в Польша. В Европейския парламент сме съгласни, че върховенството на закона е спойката, която обединява държавите членки. Моят въпрос е следният. Парламентът работи по доклад, който ще бъде обсъден в Страсбург. Става дума за доклада на Софи Интвелт за върховенството на закона в Европа. Този доклад ще бъде обсъден в Страсбург. Съгласна ли сте с основните тези в доклада и с подхода? Съгласен ли сте, че Имаме нужда от а, механизъм, който да позволи на Европейския парламент и на комисията да направят оценка на принципа на върховенството на закона в различните страни. Председателят, моля ви не повече от две минути, тъй като искаме всички да могат да взема думата. Благодаря, господин председател. Да коментирам най-напред казаното от господин Франс Тимерманс в началото. А, именно, че много от постиженията на нашата общност на държави, изградена през годините, се възприемат за даденост. Очевидно е, ние си даваме сметка, че не можем да си позволим това е трябва да предприемем действия, когато не се спазват правилата. Нека да а, продължа това, което каза преждеговорившата за Полша. А, комисията започна работа Венецианската комисия, правителството отхвърли доклада. Въпросът е какво можем да направим а, сега, за да спазва полското правителство общите правила и да коригира някои от отклоненията. Стигам до Унгария. Питам се дали не е време да започне и механизъм по върховенството на закона за Унгария. Искам да бъда много ясна. Не може да се каже, че бежанците а, заплашват а, Унгария. Орбан с неговата политика е този, който е заплаха. Той не защитава унгарската идентичност, той защитава своята власт. Е, много е важно да предприемем действия и да не допускаме нещата да излизат извън контрол. Сега за механизма на върховенството на закона. Надявам се, че този доклад ще бъде прият с голямо мнозинство. Има някои несъвършенства в този механизъм, но готова ли е комисията да го използва като основа за действие? Следващия оратор Сесилия Викстрем. Не знам дали е готова. С огромно удоволствие давам думата на колегата. Софи Недвелт от името на Алде. Добро утро, господин комисар. Много се зарадвах, когато чух, че казвате, че без върховенство на закона Европейския съюз ще се разпадне. И ако правилно съм разбрала, ще внесете предложения в следващата работна програма за до година. Любопитна съм да чуя, макар че идната седмица ще говорим по доклада, дали ще се отнесете благосклонно към, към нашия доклад и дали ще го счетете за основа на бъдещите разговори с съвета и парламента. Споменахте по-доброто нормотворчество. За мен то наред с върховенството на закона, са двете страни на една и съща монета. Мисля, че трябва да бъдем много стрикни. Приветствам всички досиета, свързани с економиката, компаниите, елиминирането на бюрокрацията. Няма обаче кой знае каква стрикност, що се отнася до беженците сигурността. Знаете, че приемаме законодателство, което не е особено юридически издържано и може да попадне под ударите на съда. Искам да попитам дали ще се намесите в това отношение. На следващото място, много конкретен въпрос. Един пример за това как да използваме по-добре инструментите, които имаме. Дълги години вече питаме комисията за така наречения антигей закон в Литва. Това е само един пример. Всеки път комисията ни казва, че разговаря с правителството. Искам да попитам в какъв момент комисията най-накрая ще започне процедура по нарушение. И накрая, относно прозрачността. Това е една от вашите любими теми, на мен също – Знам, че има известен напредък, но той не е достатъчен. Никой от нас, включително и парламента, не работи достатъчно бързо, за да има истинска култура на откритост. Е, например, що се отнася до достъпа до документи, ще предприемете ли допълнителни стъпки за зелените юдици Аргентини? Благодаря, господин председател. Комисаря каза, че би искал да си сътрудничим, за да може законодателството да се приема по-бързо. Бихте ли казали по-конкретно за кои точно предложения става дума? Какви точно предложения ще ни дадете в идните години? Малко се обърках. Не знам дали бързата процедура предвижда премахване на оценката на въздействието. Така само ще забавим нещата. По отношение на презаселването, настоящото предложение би трябвало да доведе до презаселване на чужденци в ЕСА, но за това законодателство няма оценка на въздействието и това законодателство не е издържано от юридическа гледна точка. Това означава, че ние сега трябва да го направим юридически издържано в разговорите с съвета и комисията. Мисля, че така губим време и парламента се използва за погрешни цели, именно да се изчисти един законодателен акт, който после да бъде хвърлен на обществеността. По отношение на обежището и миграцията, чуде се защо идвате при нас без оценки на въздействието. Оставам с впечатлението, че няма юристи, които да са се занимавали с предложенията, преди те да бъдат предадени на нас. Миналата седмица имаше съвет по ПВР. Страните от Вишеградската четворка тръбят, че преместването на хора от Италия и Гърция не е част от техните отговорности. Кажете ни малко повече по този въпрос. Това е междуправителствено споразумение. Ние не можем кой знае колко да се намесваме, но това ще има въздействие за напред, когато стигнем до прегледа на директивата от Дъблета. През 2017 година ще има и избори във Франция, и Германия. Малтиците смятат, че беженците са най-важният въпрос. Мисля, че в идните 6 месеца ще сме в нещо като задънена улица. Комисията не предлага интелигентни планове и губи много време. Кажете ни малко повече в това отношение. Госпожа Бьорк от името на Корнелия Ернст, от името на ГУЕ, Обединената левица на шведски. Благодаря. Много умни неща бяха казани от колегите. Искам да подчертая по отношение на законодателния процес че е много важно не само да е бърз, но и да е качествен. Няма оценки за, за тези предложения, по които сега ще работим. Те ще трябва да бъдат обмислени добре. Искам да продължа казаното от зелените. Ако стигнем до на улица в съвета, какъв е плана Б? Трябва да имаме отговор на този въпрос. На следващо място във връзка с Полша, но и Унгария. В Унгария онова, което се прави, няма кой знае какво въздействие. Положението се влуши. Имаше референдум, който беше изключително ксенофобски. Кампанията беше ксенофобска. Говори се за отблъсквания Имаше предложения за конкретно законодателство, говори се за полицейско насилие, обискират се офиси на НПО, закрита е един вестник, нещо трябва да се направи, защото ви отговаряте по тези въпроси. Как ще работите? Още един по-конкретен въпрос, тъй като вие отговаряте за основните права. Правото за събиране на семейства. Няколко държави членки не спазват директивата, не я прилагат и не зачитат това право на събиране на семейства. Искам да попитам защо комисията не прави нищо и защо не започва процедура по нарушение. Имате ли някакви такива планове за в бъдеще? Благодаря. Председателя. Господин Тимеманс, искате ли да отговорите на тези въпроси и след това ще чуем още един кръг от въпроси? Комисаря, благодаря. По отношение на Полша, трябва да кажа ясно и категорично. Разбирам, че се създава впечатлението, че става дума за битка между комисията и полската нация. Става дума всъщност за нещо много просто – Комисията в Полша пледира за разделението на властите и за независимостта на съдебната система. А тя е под заплаха, защото полското правителство реши да не публикува решенията на Конституционния съд. Правителството, освен това, реши да не номинира в Конституционния съд съдии, които бяха законно избрани от полския парламент. Така че става дума за много конкретни проблеми. Няма да започвам разговор от типа на това ние срещу полската нация ли сме или не. Пълни глупости. Искам да кажа, че това е за доброто на поляците. Защото всяка държава членка трябва да се радва на разделение на властите. Това е единствената гаранция, че хората ще имат достъп до правосъдие без да има политическа намеса. Това е много важно. Не само от гледна точка на зачитането на отделните човешки права, важно е и за функционирането на единия пазар. Защото всеки инвеститор, всеки економически оператор трябва да може да е уверен, че когато отиде в един съд, там ще се прилага европейското законодателство без да има политическа намеса от страна на правителството, защото нашата европейска система на върховенство на закона се основава на факта, че всички държави членки прилагат европейското законодателство, законодателство, което е прието и от вас, тук в парламент. И ако има съмнения, националните съдилища стават европейски, в смисъл такъв, че те носят отговорност да проверяват дали европейското законодателство се прилага както трябва. Ако те имат съмнение или не знаят как да го направят, могат да се обърнат към Европейския съд в Люксембург и да поискат тълкуване. Е, във всички тези процеси, хоризонталния в държавите членки и вертикалния спрямо Европейския съд в Люксембург, не трябва да съществува и капчица съмнение за независимостта на съдебната система. Ако някъде по системата вертикално, вертикално или хоризонтално има съмнение за политическа намеса, върховенството на закона не функционира. И стигаме до ренационализация на върховенството на закона. Това пък пречи на функционирането на вътрешния пазар. Правителството на Полша не разбира, че ако продължава по същия начин, в крайна сметка ще унищожи кокошката, която снася златните яйца за полската економика, именно вътрешния пазар. Аз подчертавам винаги точно този аспект в разговорите защото върховенството на закона е важно и за единния пазар, и за отделния човек. Искам да ви кажа, че ще продължа да се боря по този въпрос, докато не намерим решение. Искам да съм пределно ясен. Ще продължа, докато не намерим решение. Ако имам възможност да, да продължа да се боря, то това ще е само защото парламента ми дава а, своята подкрепа, защото е достатъчно трудно да се убедят а, членовете на съвета. Колкото хора в парламента, колкото повече хора в парламента застанат зад нас, толкова по-бързо и лесно ще се преборим за интереса на полските граждани, полската нация и Европейския съюз. Обвързахте въпроса с доклада и Недвелт, който ще обсъждаме следващата седмица. Искам да си запазя малко сух барут за идната седмица. Искам да се подготвя добре и да мина през всички аспекти на доклада. Нямах достатъчно време до сега. Крайният срок, който ми е даден обаче е идната седмица, а не днес. Чакам с нетърпение дебата другата седмица. Ще имам и аз въпроси. Можем ли да се договорим да имаме истински дебат, а не само изявления от двете страни? Много ми се иска в Страсбург другата седмица да дебатираме. Тъй като често се случва така, че има изявления от комисията, изявления от парламента, изявления от комисията и след това отиваме да пием кафе. Нека да проведем един истински дебат. Що се отнася до Венецианската комисия, нека да почетая още веднъж. Заключенията и, между другото, колкото и да е иронично, заключенията на комисията бяха улеснени от самото полско правителство. Ако искаш становище, после не трябва да го отхвърляш. Заключенията на Венецианската комисия са на 100% съпоставими с нашите препоръки към полското правителство. Все още чакаме отговор от страна на, на, на полското правителство. Говорихте за Унгария. Следим отблизо какво се случва. Ако искаме да запазим доверието в себе си и ако искаме нашето законодателство да е ефикасно, трябва точно да определим какви са нашите компетенции и къде можем да ги прилагаме. Най-лесното за мен би било, и комисията го прави често, е да правя гръмки изявления и след това да не прилагам да не използвам съответния инструментариум, който би ни повел в правилната посока. Знаете, че аз не обичам нещо подобно. Аз искам точно да се използват съответните инструменти. Следим положението, много се тревожа относно затварянето на основния опозиционен вестник, начина по който това се случи много ме притеснява. Имаме инструменти, с които да защитим журналистите. Ако не друго, можем да видим дали собственика на вестника не нарушава европейското законодателство, що се отнася до защитата на трудещите се. Ще направим надлежните проверки и ще подведем под отговорност собственика, ако е необходимо. Тази тема трябва да бъде обсъдена на колоквиума за развитието на медийния пейзаж в Европа. Този колоквиум ще бъде в края на ноември. Нека да не се заблуждаваме. Всичко това се случва в рамките на съответния контекст – Нека да не се заблуждаваме. Едва ли става дума за собственик, който наистина смята, че е на загуба и трябва да се откаже от бизнеса си. Следя какво се случва и то отблизо. Искам да ви кажа, че е, премиера Орбан полага всички усилия да остане на границата на европейското законодателство. Много често, освен това, нямаме правомощия в съответната област. Затова искам и се да не изпускаме от поглед положението. Не мога да си затварям очите за това, което се случва в медийния пейзаж в Унгария днес. По отношение на работната програма нека да осъзнаем следното. Можем да стигнем до резултати в своята дейност, само ако върховенството на закона не се поставя под въпрос. Ще представим нашата работна програма едната седмица, ще видите какво предлагаме. Не казах, че ще имаме конкретни предложения относно върховенството на закона. Просто казах, че то трябва да бъде неразделна част от предложенията, които ще внесем. И тук веднага правя връзка с един друг въпрос оценките на въздействието. Някои казаха, че не правим оценки на въздействието, що се отнася до предложенията за миграционната политика. Това е вярно. Не го правим. Има едно правило, което ни дава възможност да направим оценка на въздействието, когато са необходими спешни мерки. Мисля, че през заселването е много спешен въпрос. Да се справим с миграционните проблеми е нещо изключително спешно по своя характер. Да не се прави оценка на въздействието не е същото, като да се предлага нещо, което е юридически неиздържано. Имаме си юристи, имаме много добри юрисконсулти и те проверяват онова, което предлагаме. Оценката на въздействието не засяга само юридическата стойност. Там има и много други неща. Но знаете, че понякога трябва да се действа бързо. Между другото, парламента понякога работи много по-бързо от обичайното, но никой не го критикува. Когато става дума за европейската гранична и брегова охрана, парламента прие решението с светлинна скорост и това беше правилното решение. Понякога Спешният характер на проблемите го изисква. Нека да не объркваме обаче двете неща. Оценката на въздействието и юридическата издържаност. По въпроса за миграцията, мисля, че сте го обсъждали наскоро и с Аврамополус, но искам отново да подчертая пакта с Унсерванта. Ние имаме споразумение, това не е междуправителствено споразумение, това е решение на съвета за презаселването. И комисията не се отдръпва от това споразумение. Това, за което говорим, е, че бъдещите решения трябва да се вземат от всички държави членки и ние трябва да сме гъвкави, така че да се намери решение, което да е приемливо за всички държави членки. Но това не означава държавите членки да имат свободата да не приемат беженци при преместването, а да се прилагат мерки, които да отчитат конкретните географски или политически условия в страната и да се намери общо решение на този проблем. Това е начина по който бихме искали да процедираме. у нези държави членки, които считат, че това означава гъвкав подход, че решенията не се прилагат, просто грешат. Решенията, които са взети, са валидни и сега. Правото на събиране на семейството ще бъде част от пакета за реформиране на Даблин, който, ще го пред... който вече представихме, но той ще бъде обсъден. Мисля, че вече е стигнал при вас. Не знае дали е започнал триалог по въпроса или не, но още не е започнал. Така че, моля ви, работете по този въпрос. Нуждаем се от това. Не считам, че ни е необходим план Б по миграцията. Трябва да сме наясно, че подходът, който сме избрали с силнията подкрепа на Европейския парламент, продължава да е подхода, който следваме. Аз силно вярвам в това. Антигей закона в Литва. Казваме се, че това е нещо, което е на вниманието на комисаря Отингер, тъй като е свързано с медиите. Аз няколко пъти преди съм се занимавала с този въпрос. Ще му обърна отново внимание. Гледам на въпроса изключително сериозно. Госпожа Ентвел знае, че това е въпрос, по който имам силно мнение. Неодавна бях обвинен от представител на полското правителство е, че проявявам предубеденост, че не действам еднакво по отношение на всички. Не, аз отстоявам е, основните права, равенството между мъжете и жените, правата на ЛГБТ и а, е, това, че не подкрепям нелибералната демокрация, може би тогава мога да бъда наречен а, предубеден. Но мисля, че това са ценности, които се струва да отстояваме. Председателят, минаваме към втория кръг от въпроси. Моля ви да се ограничите в изказванията си до максимум две минути, за да може господин Тимерманс да даде отговори на въпросите. Аз ще бъда кратък. Имам два въпроса. Първо, относно Унгария. Не винаги Европейския съюз има компетенции в определени области, но а, има случай на корупция и се питам дали не трябва по-бързо да действаме. А, 50 колеги а, са се подписали под въпрос, отправен към Европейската комисия дали ще бъдат предприяти бързи мерки. Вторият въпрос за презаселването. Говорим за хора, в частност за тези намиращи се в Гърция. Ако нищо не се случи, тогава ще се развихрят трафикантите на хора, на наркотици, престъпниците и това ще бъде в вреда на Европа. Нещата не могат да продължават по начина, по който са в момента. Добре е, че беше тук е, гръцкия министр, но неговите отговори не бяха особено удовлетворителни. Разбира се, трябва да отчитаме, че нямаме силни компетенции като Европейския съюз, но се питам какво би могла да направи Европейската комисия за ускоряването на процеса. Михайл Бони има думата. Ще говоря на полски язик. Най-напред искам да ви благодаря на изнесената чудесна реч от вас в Сопот при откриването на форума за нови идеи. Това беше изключително важна реч и все още се коментира и се консултира по интернета. Изключително важни са медиите и а, е, съдебната е, система, за да се премине от тирания към демокрация. Бяха отправени въпроси към а, е, полското правителство, но а, не се получаха никакви а, отговора. Продължават да се ограничава свободата на съдиите в страната. Също се проверяват и решенията взети от съда. Преминава се към все по-голямо ограничаване на независимостта на съдебната система и намеса от страна на държавата. Какво можем да направим за обществените медии, за да бъдат те независими? и безпристрастни. Това трябва да се гарантира. Господин Нидер Мюлер има думата. Господин заместник председателю на комисията, това, което казахте за Унгария, е изключително важно за 5 милиона души, които бойкотираха референдум, организиран от Орбан и очакват сигнал от Европейската комисия. Искам да задам един прост въпрос. През ноември 2015 комисията прецени, че състоянието с рамката на върховенството на закона по отношение на Унгария не се изпълняват. Въпросът ми е дали все още сте на това мнение, господин заместник-председател. И вторият ми въпрос. Европейския център по политика публикува документ за борба срещу регресивната и нелиберална Европа. Там се казва, че най-голямата опасност за Европа е именно, че се създава една по-либерална и по-регресивна Европа. Какво може да се направи, за да се противопоставим на популизма? Благодаря. Ана Гомеш има думата. Аз изцяло подкрепям това, което Йозеф каза за последиците от това, че не действа процедурата за преместване, както и за събирането на семействата. Аз съм силно обезпокоена от последиците за сигурността и нарушенията на правата на човека, които се наблюдават сега на европейска почва по отношение на търсещите обежици и на мигрантите, които не се а, преместват на местата, за които са предназначени. Относно Унгария и Польша, бих искала да кажа само, че се надявам, а, че трябва да а, имате предвид, че от една страна притискате а, португалците за дребнички нарушения и същевременно позволяват и на други, които нарушават европейското законодателство, да правят каквото се иска. Мисля, че трябва да сте строги по отношение на тези правителства. Вторият ми въпрос, вторият доклад против корупцията. Аз неодавна ви писах. Вие отговорихте, че не знаете кога трябва да излезе? Трябва да излезе тази година. Края на годината наближава. Ние се нуждаем от този доклад за борба с корупцията, тъй като той е тясно свързан с а, а, ситуацията с страни като в Унгария, например. И в него трябва да се включи оценка на европейските институции. И моята молба е златните визи. Господин Рутер от Генерална дирекция Холм за първ път призна, че програмите за златна виза на държавите членки в голяма степен е свързан с рискове за сигурността, както и нарушения на върховенството на закона и на конкуренцията, както и намаляване на стандартите в държавите членки. Крайно време е Европейската комисия да обърне внимание на този въпрос и да разбере какво точно се случва с тези агресивни програми за издаване на златни визи, което силно подкопава нашата сигурност и да не говорим за европейската ни солидарност. Председателят, аз също поставих въпроса господин Тимерманс на последните две срещи. Би било добре да разберем дали този доклад против корупцията ще излезе скоро. Сорай Пост. Благодаря. Ще говоря на шведски. Бях се подготвила няколко въпроса и коментара във връзка с доклада на Сметната палата и препоръките към държавите членки, но ще си промена е, решението. Искам да кажа, че съм фрустрирана. Знам, че имаме много предизвикателства но ако положението на ромите в Европейския съюз не е предизвикателство и ако не вземем този проблем а, на сериозно, защото не е достатъчно да има национални стратегии, то ще имаме проблеми. Трябва да поемем отговорност. И комисията, и парламента. Веднъж поне, след стотици хиляди години, казва оратора на антициганизъм, трябва да направим нещо. Не можем да приемем факта, че е, се действа абсолютно безпардонно спрямо ромите. Значи, срещу мисюлманите, евреите не може да се говори е, с е, език на омразата и не може да се е, извършват всякакви други закононарушения. Какво да кажем за ромите обаче? Аз и стотици други европейски граждани а, сме възмутени и ни писна. Аз съм за колоквиум за медиите. А, там ще говорим и за антициганизма, как работим срещу този феномен. Аз а, съм внесла предложения пред словашкото председателство, които искам да бъдат включени в заключенията на съвета. Предложенията ми са насочени към една последователност в дневния ред на съвета, що се отнася до ромите. Положението на ромите в Европа е срам. В Румъния 50% от децата страдат от недохранване. Неотдавна бях в Румъния не става дума само за Румъния. Осемстотин крави бяха изведени от четири краварника, за да бъдат настанени стотици роми там. Но това не се случва само в Румъния. Проблемите не са там. Не са само там. Трябва да се срамуваме от това как се отнасяме към ромите. И този въпрос, въпроса за ромите, трябва да влезе в дневния ред на комисията и на всички институции. Аз се срамувам, че съм европеец заради отношението към ромите. Е, виждаме колко бедни е, райони има в Азия, в Африка. Подобна бедност има и в Европа. Ян Олбрихт. Благодаря ви. Аз искам да се спре също на въпроса за върховенството на закона в Европейския съюз. Въпросът основно опира до прилагането на съществуващите стандарти, които сме приели, например тези в областта на медиите, националната сигурност, Очевидно е, че Европейския съюз няма компетенции в тази сфера, но те не са изолирани от законодателството на Европейския съюз, както първичното, така и вторичното законодателство, включително Хартата за основните права. И конституционните принципи в областта на човешките права би било добре да се заведат процедури за неизпълнение в тези области. Когато една държава членка приема закони в сферата на регулирането на медиите или на националната сигурност, аз се поставям въпроса дали говорим за еднакво тълкуване, какво означава това. Имаме дефиниция а, за тези сфери, например за националната сигурност. Мисля, че тук имаме една голяма празнина и държавите членки си мислят, че могат да запълват тази празнина с каквото си искат. Затова е необходимо да има такава дефиниция за националната сигурност. Може да се обръщаме в тези случаи към а, а, съда за да се провери дали това, което се прави, съответства на записаното в договорите и дали трябва да се заведат процедури за неизпълнение от страна на Европейската комисия в тези сфери. Относно правоприлагането, имаме решение относно директивата за съхранение на данни но продължават проблемите, които бяха отхвърлени от съда. Например, че не се включва участието на съдия, различни дълги срокове на съхранение на данните и прочие. Мисля, че такива случаи, свързани с нарушение на правата на човека, трябва да отидат до съда. И трябва ли да очакваме НПО от Ирландия и или пък а, други организации извън Съюза да сезират съда. Необходимо е да а, има правоприлагане и ние имаме европейска институция, която отговаря за прилагането на законодателството и това е Европейската комисия. Не трябва ли да направим нещо повече в това отношение? Има още седем колеги, които искат да се изкажат. Моля ви да говорите кратко. Сесил Кенги има думата. Благодаря. Няколко наблюдения, но и въпрос. Имам чувството, че е, ние сме в политическа безисходица, не говоря за законодателството. Комисията, разбира се, положи много усилия, само че ние сме в състояние на политическа безисходица – и това е плодородна почва за ксенофобията в цяла Европа. Въпросът ми е как възнамерява комисията да направи така, че да се спазят изискванията за солидарност? Как да се, спазят, да се спази задължението за солидарност? Как смятате да направите така, че да се спазят задълженията за презаселване? Защото политическо търговската безосходица подхранва популизма и ксенофобията в цяла Европа. Това не е законодателен въпрос, но е политически застой безисходица. Ето това е моят въпрос. Моника Холмайер. Благодаря. Господин комисар, имам въпроси за някои държави. Първо по въпроса за миграцията, свързан с преместването. Аз не съм чак такъв голям привърженик на завеждането на процедура за неизпълнение, защото може да се задръсти а, системата. По-скоро е необходимо да има по-добра комуникация. Някои държави членки имат своите убеждения, така че нещата могат да се решат само чрез процедури за неизпълнение. Да, говорим за а, преместване, но тук трябва да отчитаме проблемите на доста държави членки да намерят нужните жилища за приемането на малолетни деца, за жени, които са бременни, за доставка на медикаменти. Когато говорим за кале, така наречената джунгла, това не биваше никога да се допуска. Говорим за Унгария и Полша, но трябва да имам предвид, че има и трудности в някои от по-старите държави членки. И тези проблеми са наслагвани правителство след правителство. И това не трябва да се разглежда от чисто партийна и политическа гледна точка. Има ли някакъв възможност за предприемането на някакви по-целенасочени действия относно, например, множеството непълнолетни лица, които се намират в Кале, не може ли да се намери някакво общо решение за настаняването им? Бяха изразени опасения относно свободата на медиите в Унгария, но какво да кажем за Гърция? Имаше преди а, а, 9 телевизионни станции, а, сега пет 5 са закрити и само две имат лиценз, издаден от правителството. С Брексит аз не оставам с впечатлението, че има една неутрална, плуралистична медийна система в Обединеното кралство и как е възможно това една голяма държава членка да допуска изразяване само на монополното мнение от някои медии. Хората говорят за Унгария, но аз поставям същия въпрос и за Обединеното кралство. Искам също да запитам нещо и за България. Виждаме, че Русия все повече се опитва да влияе върху медиите. Тя купува медии в някои държави, Комисията разполага ли с информация за това и какво е впечатлението на Европейската комисия по този въпрос? Председателят. Благодаря ви, госпожо Холмайер. Силви Гиом. Благодаря съвсем набързо. Ако аз а, а, председателствах ако аз председателствам този а, а, дебат а, в пленарна зала, който предстои следващата седмица, а, ще се опитаме да се съобразим с това да а, има истински дебат, да бъде по-оживен, тъй като тези дебати се следят от гражданите. Но аз искам да а, говоря за непълнолетните лица, как виждате нещата в момента? Е, как виждате изпълнението на декларацията между Европейския съюз и Турция? Каква е реалната ситуация? По отношение на правосъдието, на медиите, как се напредва в отношенията с тази голяма държава, която е съседна държава на Съюза. Сесилия Викстром има думата. Благодаря. Кратък, но важен въпрос. Миналата седмица правителството на Швеция изпрати писмо на комисията с молба да бъдат за решение да се продължи Срока за граничен контрол между Швеция и Дания. Моят въпрос е за необходимост и съразмерно. Знаем, че от август те проверих, са проверили повече от 3 милиона души, от които 75 са били бежанци. Съразмерно ли е да се, да се продължава тази проверка, която е срамна за шенгенското пространство. Бяха представени факти и цифри от регионалната власт в Южна Швеция. В, е, става ясно колко сериозни са пропуснатите ползи за бизнеса, колко е трудно за онези, които трябва да минат моста, за да отидат на работа. Ситуацията е тежка а, за всички. Бихте ли отговорили за а, пропорционалността и необходимостта от тези мести? Лопес Агилар има думата. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви за ангажираността ви към въпроса за върховенството на закона. Само искам да посоча, че значението на върховенството на закона не е съсредоточено само в този конкретен инструмент, именно механизма за върховенството на закона това значение се разпростира върху а, всички а, доси, законодателни досиета, които разглеждаме. И тук искам да привлека вниманието ви върху факта, че съветът в момента блокира няколко важни досиета, с което по нищо не се помага дейността на парламента като съзаконодател. Това въжи за визовия кодекс. Съветът се съпротивлява срещу идеята и принципа за създаване на хуманитарни визи без никаква альтернатива, без никаква готовност за компромис с Европейския парламент. Европейския парламент многократно е подчертавал, че трябва да има някакви безопасни и коридори за унези, които имат нужда от международна закрива, за да могат да дойдат тук законно. В противен случай ще дойдат незаконно, излагайки себе си и семействата си на риск. Комисията изрази готовност хуманитарните визи да бъдат включени по някакъв начин чрез инициативата за презаселване. Искам да ви помоля да се ангажирате а, за а, преодоляване на отказа за хуманитарни визи и да се включи въпроса в механизма за презаселване. Господин Шого разговоря не само от името на тримата унгарски колеги от словашката делегация, но и от името на всички, които представляват мълцинства. Задавам въпроса дали в Полша и Унгария левите правителства Ако в тези две страни имаше леви правителства, те ще се борят толкова за върховенството на закона. Извинявайте, каза оратор. Може би греша. Може би не съм запознат с събитията там. Не защитавам Унгария и Полша. От отдавна критикуваме Унгария. Знам какво казвам. Преди 10 години при левото правителство хората а, биваха подложени на полицейско насилие. През 2006 година аз не бях тук, но ще погледна в компютъра дали през 2006 година някой е издигнал глас срещу а, бруталността на унгарското правителство, което стреляше и биеше хора на улиците. А, извинявайте, дум... аз имам думата сега. Минете към въпроса си, казва председателя. Какъв е въпросът ви към Европейската комисия? Така, колегата Сора Пост е напълно права за ситуацията на ромите. И виждате, че източноевропейското общество, новите държави членки са много язвими. Надявам се, че комисията ще помогне на тези общества да запазят върховенството на закон. Катерина Кенича е последната, която има въпрос. Благодаря, Клод, благодаря, господин комисар, за присъствието и за възможността за този толкова важен дебат. И имам два въпроса. Първо, е, закъснява директивата за корупцията. Защо е това забавяне и кога ще се обнародва. Защото ние работим по много във... теми, свързани с тази проблематика. Освен това, се спомена, споменахте в началото борбата срещу езика на омразата в медиите. Това е свързано и с темата за сигурност, в смисъл, че ние когато обсъждаме на борбата срещу тероризма, се сблъскваме и с въпроса за подбуждането към насилието. И така тази тема е свързана и с свободата на изразяване, и с, от друга страна и с сигурността. Заедно с това ние трябва да се борим с терористичната заплаха. Пред, какво предвижда комисията а, по тези въпроси? Благодаря, колеги, а, за дисциплината ви и за широкия а, тематичен обхват на въпросите. Сега, комисария, много въпроси. Ще се постарая да дам конкретен отговор на всички. По доклада за борбата срещу корупция. Тук имаше много въпроси. Продължаваме да работим за изпълнението на първия доклад срещу за борба с корупцията. Много е трудна задача да се работи с държавите членки в съвета. Както знаете, борбата срещу корупцията е част от процеса на семестъра и е интегрирана в препоръките по страни, когато работим по процеса на семестъра. Аз бих искал подходът, основан на семестър и препоръките по страни, да се интегрира в по-общия подход за борба срещу корупцията, която е явление в повечето, ако не всички държави членки. Освен това, смятам, че ние трябва да обменяме повече опит с експерти в държавите членки. Комисията засили обмена на опит с колеги, които работят по структурите фондове в определени държави членки. Търсим тяхната търсим обратна информация от тях. Работата е а, тежка, но много важна. Но виждам и нещо, което, за което мнозина от вас загаднаха, а именно а, използването на корупция, използването на политическо влияние, като че ли се съюзяват. С други думи, корупцията е не само злоупотреба с обществени средства, срещу което трябва да се борим, но това е потенциален инструмент за изграждане, за засилване на собствената политическа власт. Искаме също така да участваме в Грепо. Знаете, че работим там. Имаме спор с, с съвета за правното основание, но работим по този въпрос. И също така анализираме съществуващите стандарти за подаващите сигнали. Искаме да видим как различните стандарти се съчетават и не знам дали в бъдеще ще обмислим за законодателство. Знам, въпросът е конкретен, кога ще излезе следващия доклад. Искам да подчертая, че ние все още работим по отражението на първия доклад – Нека да, нека да има малко повече време да помисля за втория доклад и преди края на годината ще да представя вижданията си за втория доклад и тогава ще мога да ви дам по-конкретен отговор. Сега по презаселването. Проблемът не са само страните, които не вярват в принципа на презаселването. Проблемът е, че никой от страните не е направил това, което е обещала да направи. Ние трябва да разговаряме с всяка държава членка. Ако всеки започне да гледа другия, няма да свършим нищо. Водим непрекъснато диалог с тях. Някой като Франция полагат усилия, други изостават. Искам да подчертая, че не става дума за точните цифри. А, става дума за това да се даде надежда на онези, които са блокирани в Гърция, на островите или а, другаде ако не им дадете надежда за решение, което да съответства на хуманитарните стандарти, те ще потърсят решенията да и онези, които им предлагат тези решения, всъщност ще ги включат в престъпни джихадистки мрежи. Всъщност става дума защита на нашата сигурност. Да не говорим за хуманитарната гледна точка. Понякога е удивително това, че някои от проблемите, които пречат, са бюрократични. Има политическа воля, има държави членки, които казват изпратете ни хора но ние не можем да им ги изпратим, защото не можем да ги извадим от лагерите в Гърция. С Димитри Саврамополос работим по този власт и оказваме натиск върху гръцките власти. Някои от вас споменаха хуманитарните условия в лагерите. Онова, което ме тормози, е, че кметове плащат от джоба си, а парите са там, само че те не стигат до тях. И тук е, трябва да работим с администрацията. Виждате е, кое ме е, мъчи. Върши се работа, няма липса на воля с гръцките власти, с, всъщност е, в Гърция има понякога разлика между политическата воля да се направи нещо и административния и физически капацитет е, нещата да се реализират. Ето тук трябва да насочим своите усилия. И се надявам този въпрос да бъде засегнат на Европейския съвет. Няколко думи за въпроса за а, либерално, нелиберално. Колеги, ако има идеологическа битка в западния свят, която, която да се води и в Европа, и в Съединените щати, това е битка между нези, които смятат, че обществото трябва да е отворено, да е основано на индивидуални права, върховенството на закона, разнообразието. И от друга страна има една представа за обществото, а, като за херметично затворена общност, която се основава на волята на хората, а не върховенството на закона и защита на индивидуалните права и рано или късно те винаги търсят враг, вътрешен или външен. Това са две а, противоречиви възгледи за обществото и двата възгледа съществуват и съдбата на нашите общества ще се определи от това, кой ще спечели тази идеологическа битка. Много граждани, които в резултат на кризата са по-бедни, обезкуражени, те виждат как разликата между бедните и богатите се задълбочава. Те се чувстват обезкуражени, сами изоставени. За тях и идеята за общностно решение, за изключването на другите, гледането на другият като заплаха е привлекателна, ако альтернативата а, не предлага нищо а, привлекателна. Ето това е битката за либералната и нелиберална представа за обществото. А, казвам го на полските колеги, каза го и в Полша. Те ме попитаха къде е. сбъркахме и моят отговор беше, честно казано, всъщност аз не изключвам и себе си, това е, че Твърде много хора бяха изоставени. Тези хора бяха изоставени и следователно ще намерят друг начин и ще бъдат а, изкушени от а, нелиберални решения. И така, намираме се в ситуация, в която има пълна интеграция на ценности, а, права, а, но извинявайте, че отнех толкова време, но това е изключително важно за бъдещето на нашата общност на ценности. Ако изоставите хората, ако те се чувстват изоставени, те ще потърсят альтернативи. И не съм сигурен, че по този начин ще е, изградим една общност, която да не търси конфронтация. Фактът е, че онези, които изкушават разочарованите, винаги ще ги разочароват, защото техните решения се основават на митично минало, което никога не е съществувало и предлагат решение, което няма да се реализира. Така че винаги ще има разочарование. И какво правят популистите, когато разочароват? обединяват хората, като търсят враг и обвиняват някого за разочарованието. И, приятели, ако тръгнем по този път, това ще бъде края на Европейския съюз. Съжавам, Питър, отговорът е дълъг, но той стига до сърцевината на ситуацията, в която се намираме. По ситуацията с ромите, Сорая, напълно съм съгласен с теб 100%. И ако всички мълцинства са жертви в тази ситуация. Всички ние се подаваме на изкушението да търсим враг. Една от най-големите жертва са ромите. Не смятайте, че това е проблем за източноевропейските държави. Това е проблем, който виждаме във всички държави членки независимо да ги наричаме роми, пътуващи, каквото и да ги наречеш от Великобритания, Румъния, Чехия, навсякъде. Хората, които имат различен начин на живота, са подложени на натиск, особено ако са в трудно социално-економическо положение. Проблемът с ромите е, заслужава решението, за което настоява Сорая. И може би ние в комисията а, сме погълнати от твърде много проблеми, но а, този въпрос ще бъде допълнително обсъден другата седмица, но вие повдигнахте много важен въпрос. По въпросът може би не съм разбрал, но може би трябва да го обсъдим по-подробно. Не искам да превръщам Люксембург в Карлсруе. Не смятам, че трябва да искаме Люксембург да а, играе същата роля като Карлсруе в тълкуването на конституционно съобразността на законодателството. Този съд трябва да се използва за процедури за неизпълнение, когато държавите членки не спазват решения, в чието вземане са участвали. И ако Европейската Всъщност ние сме рефер тук и както в е, футбола реферите не винаги ги харесват. И ако в една политическа комисия комисар иска да се харесва, той няма да може да наложи спазването на закона, няма да може да накара държавата членка да приеме закон. Независимо дали става дума за държавна помощ или за конкуренция, но също и за приложението на, друго, на, на други актове. Ние сме длъжни да заведем на дело срещу страни, които са в неизпълнение. Това не означава, че не търсим диалог. Ние не сме Съединените щати, където се казва при всеки конфликт ще се видим в съда. Но това е последна възможност, която ще използваме, ако държавите членки блафират и ние се подадем, загубени сме. Ето това е много важно за Европейската комисия и разбирам, че ще, ще се върна на въпроса декември или януари. Говорих за политическата а, безисходица а, за бежанците, в смисъл, че хората са обезкуражени, но и в смисъл, че поради огромният натиск ние подценяваме уязвимостта на част от бежанците и мигрантите. Искам да подчертая още един път въпроса за непридружените малолетни лица. Може би това е най-болезненият въпрос за Европа. Деца, които биват пускани в експлоатация, проституция в Европа. Имаме съвременно робство на деца, които пристигат като мигранти, ако не насочим усилията си към непридружените малолетни лица и жените, ще създадем силно чувство на отчаяност, което не може да се а, овладее. Що се отнася до сигурността? А, какво говори това за морала ни, ако продължим да пренебрегваме факта, че в Нигерия – е, се организира трафик на момичета, които се изпращат за проституиране в Италия и другите. Ние тук трябва да се даде много важен въпрос и го казвам като родител. Колко чен да съм като родител, за да изпратя детето си само в ръцете на трафикантите? Колко бедност, колко отчаяние трябва да има в един родител, за да направи нещо. Е, защо да не направим нещо, а, за да изчезне тази бедност и отчаяние, така че родителите да не бъдат част от този ужас. Така че аз повтарям това, което каза госпожа Холмайер за непридружените малолетни, понякога придружените малолетни жените – Насилието срещу тези групи в лагерите и в обществото е неприемливо. И до сега не сме направили нищо и трябва да отвоим усилията си за по джунглата на Кале. Работя с Бернар Казньов за решаване на проблема. Подхода на френското правителство е правилно, а именно да бъдат презаселени тези хора във Франция. Да се предложат места за жени и деца, да се работи с властите в Великобритания, за да има събиране на семейства за онези малолетни лица, които имат труднини в Обединеното кралство и накрая. Накрая това започва да се прави и полага, искам да а, призная усилията на Дейвид Милибан. Той работи тихо, а, но очевидно работата му дава резултати. Проблемът е, е, че хората не искат да напускат този район, защото смятат, че там могат да скочат на влаки или камиони да стигнат до Обединеното кралство. И протестират срещу факта, че Франция им осигурява а, прилични жилища. това е протест, на който аз много не симпатизирам Нямам никаква критика срещу подхода на френското правителство по въпроса за медиите, Гърция, Обединеното кралство, България. Последното, което бих направил е да коментирам медиите в Обединеното кралство. Но въпросът е много уместен за дискусия на колоквиума през ноември. Не само ние ще го обсъждаме, ще го обсъждат и медиите и ще получим по-ясна представа за това, което се случва. От години сме свидетели на отслабване на медийния пейзаж по економически причини – защото начинът по който функционират медиите се ерозира от а, автоматизацията. А, нези рекламодателите намират други начини да стигнат а, до клиентите. И това е сериозен проблем, защото живеем в общество, в което все по-често се подава на слухове и емоции вместо факти. Видяхме го в кампанията в Брексит. Никой не искаше да слуша експертите, без да има медии, които да анализират фактите. Е, общество, което живее без е, факти, ще става все по-силно. Темата а, е, не е маловажна. Що се отнася до Турция, ще публикуваме доклада за напредъка през ноември. Аз поддържам постоянна връзка с турските власти, например, що се отнася до изпълнението на критериите как да продължим работата по отношение на споразумението с тази страна. Естествено, положението е изключително сложно и напрегнато. Понякога оставам с впечатлението, че европейските политици напълно подцениха въздействието на преврата турската страна смята, че не е била достатъчно подкрепена тогава, когато е трябвало да оцелява след този опит да се свали демократично избрано правителство. Признавам, че има резон, това е тяхната визия. В същото време обаче трябва да продължим да разговаряме за това какво искаме от Турция по отношение на върховенството на закона, свободата на медиите, независимостта на съдебната система. Всичко това ще продължи да бъде съществена част от нашите разговори с Турция, колкото и да е проблематична тя. По отношение на границата между Швеция и Дания ще имаме мерки идната седмица. Сега не мога да ви дам информация, защото комисията все още проучва положението. Не мога да се изкажа и по отношение на цифрите, които споменахте. Наистина е проблем, че имаме толкова натрупани досиета, които още не са разгледани. Най-вече, що се отнася до миграционната сигурност, Разговаряме с председателството на съвета през цялото време. Разчитам на вашата неуморна подкрепа за напредъка по тези досиета. Това е изключително важно. Споменахте през заселването. Твърде малко правят държавите членки що се отнася до обещанията, които са дали за презаселването. Ако не осъзнаем, че презаселването трябва да бъде една съществена част от цялостното решение, цялото решение в крайна сметка ще бъде подкопано. Натиска върху обществата в Йордания, Турция и Ливан е огромен. Той е неприемлив и ние трябва да дадем своята дан трябва да се съберем заедно с други западни държави, като САЩ и Канада, и да решим какво ще правим с това презаселване. Канада, например, предложи нещо много щедро в това отношение. Трябва да видим дали не можем да стигнем до глобално споразумение за броя на хората, които трябва да бъдат презаселени. Още веднъж нека да подчертая. Що се отнася до малцинствата, няма разлика между изтока и запада, между източна и западна Европа. Аз съм боец от студената война. Изградил съм своята кариера и своите политически убеждения възоснова на необходимостта да се съборят стените и оградите. И като такъв човек, сърцето ми се къса, когато видя същите тези хора, които бяха толкова смели в миналото и прескачаха огради, а, сега да пречат на други, които искат да са свободни. Тези хора смятат сега, че имат нужда от огради и стени, за да защитават същата тази свобода. Ако вярваме, че стените и оградите са решението, значи не сме на правилното място. Уважавам факта, че хората искат да си запазят свободите, но нека да не използваме същите тези инструменти, които други използваха и се преструваха, че това е единствения начин а, да се защитят срещу дивия фашизъм или капитализъм. Не, това бяха само опити да се държат хората затворени в своята част на света. Нека да не забравяме цитата на Вацлав Хавел, а той беше красив. Цитата е следния. Най-голямата победа в моя живот беше тогава, когато разбрах, че изток и запад вече не са морални категории, а само географски понятия. Нека да се борим за една такава Европа. Благодаря на всички за търпението. Говорих дълго, дебата е важен и мисля, че той трябва да продължи. Um, I I behalf... Председателя, мисля, че ще се изкажа от името на всички, когато заявя следното. В сравнение с последния ни разговор, ангажираността беше по-голяма. Много важни въпроси бяха повдигнати по отношение на доклада за борба с корупцията, фундаменталните, основните права. Искам да ви уверя, че ще продължим да сме ангажирани и то много по всички тези въпроси. Ще имаме колоквиум за медийната свобода в края на ноември, е, който и вие споменахте. Виждам, че някои хора си тръгват. Искам да благодаря на всички за проявената дисциплина, за зададените въпроси. Благодарение на тази дисциплина успяхме да поговорим много по-задълбочено, отколкото последния път. Благодаря още веднъж на всички. Okay, as we are... И така. Малко изоставаме. Затова искам да ви приканя да излезете от залата, ако желаете да разговаряте. унези, които предпочитат да останат в залата, трябва да имат възможност да разговарят по следващото досие. Уважаеми колеги, моля ви да се върнем към дневния ред. Следващата точка в дневния ред се нарича гражданско-правни норми за роботиката. Това е становище, което предоставяме на водещата комисия, а тя е Юри, Комисията по правни въпроси. Ние сме асоциирана комисия по силата на правило 54. Първо ще дам думата на докладчика господин Бони, след това на докладчиците всяка и на другите колеги, които искат да се изкажат. Заповядайте. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги, които внесоха изменения към нашето становище, наречено гражданско-правни норми за роботиката. Мисля, че нашето становище е много важно. То отразява нуждата от защита на личните данни, на личната неприкосновеност. То пропагандира един етичен подход, що се отнася до използването, създаването на роботи на изкуствен интелект. 87 изменения има. Колегите подкрепиха моите виждания. Те се съсредоточават най-вече върху етичната страна на създаването на изкуствен интелект и на, на роботи. Аз съм а, съгласен, че това е много важно и се опитах да го взема предвид. Колегите говорят и за това колко е важно да се използват правила, свързани с общата защита. Много изменения имат за цел, например, когато става дума за работи в медицината, в домакинствата, както и по отношение на някои физически системи, които могат да бъдат вградени в тялото, по всички тези аспекти да има достатъчно ниво на защита. Освен това се предвижда оценка на въздействието на роботите върху човешкия живот, както и оценка на отношенията между хората и роботите, с цел да се избегне, например, изолацията. Особено внимание трябва да се отдаде на уязвимите групи, най-вече децата. Включил съм подобни изменения. Има изменения свързани с киберсигурността и с сигурността на системите на изкуствен интелект. Има много изменения за дроните, особено у нези дрони, които могат да бъдат използвани от военните. Важно е, че трябва да се спомене, че трябва да защитаваме хората, не трябва да приемаме възможността хората да бъдат засегнати от машини, особено такива, в които няма човешка намеса. Ще работим за компромисно изменение в това отношение. Много изменения са насочени към обучението, образованието за проектантите, за производителите. Има изменения насочени и към потребителите. Те трябва да знаят как работят е, самите роботи. Тук също ще работя за компромисни изменения. Уважаеми колеги, благодаря ви за подобренията. Сега работим с докладчиците в сянка по компромисните изменения. Ще гласуваме нашето становище на 17 ноември. Гласуването във водещата комисия трябва да бъде на 29 ноември. Благодаря. Благодаря, господин Бони. Виждам само един депутат, който иска да се изкаже. Няма други докладчици в сянка. Има обаче други депутати, които искат да се изкажат. Нека да започнем с вас, госпожо Киничи, и след това господин Хала Ахо. Grazie Gianna per eh, avermi dato la parola. Io voglio eh, ringraziare. Благодаря. Искам да благодаря на колегата Бони по това досие. Искам да внеса едно изменение а, за малолетните. Те са а, уязвими и има опасност да развият пристрастеност и това е явление, което представлява се проблем в Япония и се работи по този въпрос, тъй като Очевидно това е много деликатен въпрос, който трябва да се засегне, защото малолетните лица трябва да бъдат опазвани и подпомагани. И благодаря на докладчика за подкрепата му за тези изменения. Благодаря. Благодаря, господин Хала Ахо. Благодаря, господин председател. С ваше позволение ще прочета посланието на госпожа Стиванс, която не може да присъства. Искам в началото да благодаря на господин Боне за конструктивния подход. Подобно много други колеги, аз проявявам интерес към изкуствения интелект и роботите. Те ни дават много възможности, новите технологии е, дават възможности за по-голямо овластяване на хората. Знаем обаче от експертите, че е, изкуственият интелект не е съвсем безопасен. Някои учени твърдят, че въпроса за изкуствения интелект е един от най-сложните, даже най-сложния, с който ще трябва да се справим през последните, през идните десетилетия. Ние като законодатели трябва да създадем нормативната рамка за управление на роботиката и изкуствения интелект. В същото време научната дейност напредва с бързи крачки. Липсват достатъчно приложими закони относно изкуствения интелект. Когато говорим за този интелект, не трябва да третираме този тип интелект като а, човешки интелект. Изкуственият интелект е много различен от човешки и трябва да внимаваме с правилата, които се опитваме да приложим. Благодаря още веднъж. Очаквам с нетърпение доброто сътрудничество с господин Бони и с другите докладчици. Благодаря. Нека и аз да кажа няколко думи. Аз съм докладчик в Сянка. Както беше споменато, този доклад е много важен. Той засяга много различни области на нашия живот. На пръв поглед, измененията показват, че имаме общи виждания и общи тревоги. Мисля, че нашия принос към комисията Юри ще бъде значим. Трябва да положим всички усилия, съответно нашия отпечатък върху работата на водещата комисия да бъде осъзаем. Давам думата на господин Бони за заключение. Благодаря за подкрепата. Мисля, че трябва да продължим своето сътрудничество. Ако не се лъжа, ще имаме среща в Страсбург в понеделник ще обсъдим компромисите. Мисля, че това ще бъде една добра платформа да чуем различни виждания е, и съответно да се опитаме да отговорим на очакванията и на изискванията. Благодаря, казва председателя. Да, в понеделник ще има среща на докладчиците в Сянка. Там ще постигнем напредък. Следващата точка от дневния ред е размяна на мнение с Пол Немиц, директор по въпросите на основните права и европейското гражданство в Генерална дирекция правосъдие и потребители, позната като ДГ Юст. Знаете, че през май тази година комисията заедно с Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft представи един етичен кодекс, в който има редица ангажименти за справяне с незаконното слово на омразата онлайн в Европа. Тази реч на омразата онлайн не само засяга отрицателно групите и индивидите, срещу които е насочена, но и оказва въздействие върху нашите свободи, толерантност и забрана за дискриминация, тъй като живеем в отворени общества. Освен това, пречи на демокрацията и на демократичния дискурс онлайн. Поканихме господин Пол Немец, той е директор за основните права и гражданството ще разговаряме по този въпрос с заинтересованите депутати. Господин Немец, имате думата за около 10 минути. Благодаря ви. На 31 май беше прият кодекса, разработен съвместно от Европейската комисия и компаниите. Базира се на решението рамковото решение по речта на омразата. Това не е ново законодателство, а поддържаща мерка относно прилагането на това рамково споразумение, рамково решение. да се предприемат мерки срещу нежи, които насаждат омраза. Комисията много отблизо следи какво се прави от страна на полицейските органи, от съдебните органи на държавата като цяло, налагането на санкции на нарушителите. В рамките на 24 часа след получаване на уведомление, компаниите трябва да предприемат действия, независимо кой предоставя информацията, кой изпраща тези уведомления, действията трябва да бъдат еднакви. Обикновено НПО подават такива сигнали или отделни граждани. Имаме първите емпирични данни за това как фирмите спазват кодекса. Виждаме реакцията на получените сигнали се подобрява, но няма особен напредък, когато тези сигнали се подават от отделни граждани. Освен това има разни разлика в предприеманите мерки от различните компании, които са се включили към този кодекс. Също има и проблеми свързани с езика. През декември се надяваме, че ще можем да излезем с повече емпирични данни, за да видим дали системата действително работи. Това е текущото състояние. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря ви. Има двама депутати, които биха искали да се изкажат. Ще започнем с Бьорги Ципел. Биргет Ципел. Благодаря ви. Когато се запознах с дневния ред, се запитах, защо говорим за етичен кодекс, кодекс на поведение, тъй като ние не говорим за език на омразата изобщо, а незаконен език на омразата. Добре е да имаме етичен кодекс, но мисля, че трябва да има ясни правила. Чухме, че в държавите членки все повече, надяваме се това да се подобрява в бъдеще, се създават възможности за предприемане на юридически мерки срещу случаи на използване на езика на омразата. Но аз не наблюдавам особени усилия. В Германия има определени правила, но ако се опитвате да установите контакт а, а, с социалните медии, може да не откриете верния човек, не получавате реакцията. Каква трябва да е втората стъпка в този случай, ако те не реагират? Ако не заличат а, съдържанието, което е а, нотифицирано а, като незаконно, какво може да се направи? Какво ние като Европейски парламент, като Европейска комисия, като съвет можем да направим, че когато има ясни случаи на незаконно съдържание, незаконно използване на език на омразата, да бъдат предприяти някакви мерки. И ако не се стигне до заличаване на това съдържание, какви действия можем да предприемаме спрямо доставчиците на услуга. Не можем да допуснем ситуация, при която подобно незаконно състоя... съдържание остава там, където е и може да се консултира от хиляди хора, без да последва каквато и да е реакция от органите, които трябва да предприемат мерки. Благодаря, София Инфелт има думата. Благодаря, господин председателю. Аз е, имам същите въпросителни, както тези е, изразени от е, Бергет Ципел. За какво съдържание точно става дума? Ако то е обидно, а има доста обидни, дори силно обидни изказвания в социалните медии. Прави ли се някаква разлика между незаконно и обидно, нещо, което нарушава закона. Когато има нарушение на закона, тогава въобще не трябва да има въпрос дали трябва да се свали това съдържание. Но дали няма да има и опити за неправомерно махане на съдържание и ограничаване на свободата на изл на словото. Например, неодавна имаше такъв случай с свалянето на една снимка от времето на войната в Виетнам, която беше преценена за неприемлива. Но доста партии и хора изразяват обидни мнения и това за мен е по-опасно. Например, господин Вилдърс направи някои изказвания в такъв смисъл. Защо говорим за етичен кодекс, след като имаме рамково решение което е задължително. Последната оценка беше направена през 2014 година, но там само се преценява дали а, това решение се прилага или дали е транспонирано в националното законодателство. Ще направите ли нова оценка за ефективността на това решение? Не само как се прилага. госпожа Киничи. Благодаря. Аз разглеждам положително на предложения кодекс за поведение, само че смятам, че това, което казва Биргит е също вярно. Искам е, да доразвия малко темата. Свободата на изразяването е основно право, основна свобода. Няма съмнение. Е, кодекса за поведение е неутрален инструмент, е, свободата на изразяването може да се използва за незаконни цели, за съжаление. Използва се за набиране за пропаганда и във връзка с терористични дейности. Кодекса за поведение е чудесна идея, но искам да попитам представителя на комисията дали има намерение за разработване на европейска стратегия срещу подбуждане към радикализация онлайн. Какви какви инструменти за сътрудничество могат да се използват между институциите и онлайн на платформите, особено в контекста на борбата срещу тероризма. Благодаря. Господин Бони има думата. Благодаря ви за тази инициатива на Европейската комисия. Би било интересно да разберем нещо повече за това, как вървят нещата, какви са реалните резултати от юни насам. Това е много важно. Аз съм от Полша и в Полша ние обсъждаме НПО и омбудсмана да организират голяма конференция за разпространяване на информация за този кодекс. Също се призовават големите компании, като Фейсбук, да реагират и на национално равнище, тъй като те са се подписали под този кодекс на европейско равнище, но виждам, че национално равнище има доста проблеми. За всички нас е важно да организираме конференции, някакви а, прояви за подобряване на информираността относно този кодекс в своите държави. Присъединявам се към казаното от София Биргет. Как трябва да се процедира с прояви на използване на език на омразата и връзката им с дейността по радикализация, краен национализъм, който е изключително опасен в моята страна. За съжаление, има развитие в тази сфера. Да, трябва да се сътрудничим, но трябва да се подобри информираността по този етичен кодекс. Резултатите трябва да са по-ясни. И на последно място Бих искал да кажа, че ако искаме да видим какви са последиците в социално, в политическо, в психологическо отношение на новите технологии, тогава, когато се използва език на омразата, може да гледате сериала Black Mirror – който върви е, сега по канал 4, както и по Netflix. Ние трябва да сме наясно с всички заплахи. Благодаря, госпожа Кинге има думата. Благодаря. Споделям в много голяма степен това, което беше казано. Моят е, въпрос Моите въпроси са многобройни. Първо искам да попитам дали комисията възнамерява да представи законодателни предложения за езика на омразата, защото в момента говорим за обидно съдържание. И коя е червената линия, която не бива да се пресича, за да убедим, за да обявим един текст за неприемлив. Говорим тук за кодекс за поведение, кой, който ни дава възможност, дава ли той, дава ли ни той възможност да се борим? Много хора се обръщат към предприятията с сигнали, но не знаем с кого разговаряме, не знаем кой е от другата страна. Дори не знаем кои са критериите, по които са подбрани у нези текстове, които трябва да се свалят, защото неприемливото съдържание съществува в интернет. По-нататък по въпроса за прозрачност, отправям искане, но не знаем кой ни отговаря тези предприятия и са длъжни да ни кажат с кого разговаряме и прозрачността е нещо, което е необходимо. Последно, съществуват множество инициативи в много страни. В Италия има, има един е, опит, е, която е ориентирана към журналистите, но това са инициативи на гражданското общество. На Европейската комисия възнамерява ли да положи усилия да се разработи законодателен документ? Има добра практика, но имаме нужда от законодателни инструменти. Благодаря. Искам да дам думата на Пол Немец за отговор, но преди това искам също да кажа нещо, което беше споменато вече, а именно относно престъпленията, незаконните действия, които се случват. Например, в един магазин обикновено се обръщаме към полицията или искаме от собствениците да предприемат мерки. Често искаме от полицията да се намеси и да приложи закона, ако хората, които се намират там, сами са участвали. Това, което чувствам тук, да, ние можем да поискаме от компаниите да следват един общ кодекс на поведение, да могат да следват законите, които съществуват. Софи се позова на рамковото решение. Ние трябва да сме наясно каква е правната среда в Европейския съюз но по какъв начин трябва да се прилагат а, и а, полицейски и а, други мерки по а, правоприлагането. Както каза госпожа Ципел, има разнообразно прилагане в държавите членки и действия от страна на тези органи в държавите членки. Господин Немец. Най-напред искам да отговоря на въпроса на госпожа Кенге. Дали става дума за обидно съдържание или пък имаме някакъв закон за това, за какво точно говорим. Да, имаме законодателен акт, това е рамковото споразумение за използването на език на омразата. Не става дума за обидно съдържание, а, подбудителство към насилие, разпространяване на омраза на базата на религия, раса, убеждение и прочие. И това е в съответствие с съдебната практика на Европейския съд по правата на човека когато се използва език, който е радикален, който засяга хората и който е свързан с призиви към прояви на насилие, тогава, когато се пресича вече линията на допустимостта. От е, десетилетия самата преса слага тази черта. Когато има коментари в медиите от е, трета е, страна, медиите проявяват тази склонност да теглят чертата между това, което е, е законно и не. По принцип, Същото изискване има и към технологичните компании. Съществуващото законодателство в директивата за електронната търговия дава една привилегия и а, тази привилегия в сравнението с а, пресата е, когато пресата получи коментари по, от трета страна, по своя инициатива трябва да проверят а, а, дали това съдържание съответства на закона или не, докато технологичните компании когато беше прият този документ за електронната търговия, използването на пансивни и неутрални платформи, тези компании нямат задължението да действат по собствена инициатива, а да предприемат действия само тогава получат сигнал. Това, което изяснява кодекса, е колко бързо, след като са получили сигнала, трябва да се задействат компаниите – и тук се намираме в сфера, където става дума за престъпление, не е извършено от технологичната компания, а, а от а, лицата, които призовават към насилие, а компаниите са самата платформа. Въпросът е дали те могат да се ползват от това изключение, дали са достатъчно пасивни или се считат за активни. Това е все още въпрос, който се обсъжда. Комисията за сега не смята да преразглежда директивата за електронната търговия и да видим дали действа този кодекс. Ако не действа, тогава комисията ще е готова да предвиди и други мерки. Емпиричните данни на европейско равнище към момента не са пълни. Най-добрите са от е, Германия. Има подобряване на бързината, с е, е, която се действа по сигнали от доверени подаващи сигнали, най-вече НПО и други организации. Ние сме относително удовлетворени от реакцията, която се предприема но това не се отнася за действията предприемани при подаване на сигнали от отделни лица. Във всяка държава членка, от всеки граждан може да се постави въпроса за прилагането на това, което е предвидено в кодекса. Да, много е добре, че искате да се подобри осведомеността, да организирате конференция, също да търсите отговорност на онези компании, които действат на територията на Полша, когато не изпълняват това, което е предвидено на европейско равнище. Ние ще продължим да работим по подобряване на прозрачността. Зная, че не сте достатъчно удовлетворени от постигнатото до момента. често не се дава основанията, поради това, защо дадено съдържание е свалено от интернет. Тук също трябва да се поработи повече с компаниите. Знаете, че музиката, в която идва фигуративно казано това, което правите в държавите членки, се чува. Колкото повече компаниите са наясно, че това не е само идея на комисията, но се подкрепя широко от министрите в съвета, както и от гражданското общество, толкова по-склонни ще са да говорят за бизнес. Сега дали. но тези компании, техните собственици, трябва да ни дадат надежни емпирични данни, за да докажат, че предприемат ефикасни мерки за намиране на решение в предвидените срокове. Да, ние сме договорили със съвета методология, също сме осигурили средства за НПО, за международната мрежа, в частност, за борба срещу подобни прояви в интернет. През декември се надяваме да получим по-надежни емпирични данни, които ще ви съобщим на вас, както и на съвета. И това ще бъде моментът на истината. Сега, нещо в по-общ план. Разбира се, Европейската комисия поддържа и антирадикализационната мрежа. Тя е с по-полицейски фокус. Когато говорим за борба срещу тероризъм, имаме точка за контакт в Европол държавите членки работят по различен начин с нея, така че се предвиждат и други мерки в един цялостен подход, тръгвайки от образованието, политиката за борба с дискриминацията, защото така се създават нагласи сред обществото. И на следващо място се обръща повече е, внимание на примахването на езика на омразата или на език, е, е, който подстрекава към насилие. Тоест, подходът е цялостен. И в заключение, ние сме готови да работим с вас, ако вие, вашите държави членки, организират конференции. Ние също се опитваме да работим с гражданското общество, чрез международната мрежа а, срещу а, киберомразата. Комисията е готова да работи конструктивно с компаниите, но също времено и да им търси отговорност и се надявам, че през декември ще можем да ви представим надежни емпирични данни. Благодаря. Виждам, че вие сте доста заед, но има още депутати, двама депутати, които искат да вземат думата. Господин Лопес Агилър и госпожа Ципел отново. Благодаря. Извинявайте, че не можах да бъда в началото. Бях на път много, ми, много бях развълнуван от все по-актуалния характер на въпроса за езика на омразата и необходимостта да се преборим срещу това явление по законен път в Европа. Сега имаме нужда от точна оценка на таблото. Знам, че има редица проучвания – Има различни а, е, статии от мозъчни тръстове. Искам да попитам дали комисията вече е провела анализ е, на езика на омразата, имащо отношение към наказателното право и е, хетерогенната реакция на държавите членки. Дали, се, дали комисията предвижда някаква стратегия? А, според мен криминализацията е единственият начин е да бъдем ефективни, като разбира се, а, използваме и стратегия за образование, за да се намали социалното въздействие на езика на омразата. Съвсем кратък втори въпрос. Може би не съм разбрала това, което ни казва господин Нимец. ако едно предприятие не е готово да заличи незаконно съдържание. И отговорът е да проведем конференции, за да получим отговор от тези фирми. Ако съдържанието е незаконно и не се заличи, трябва да има а, последици. С други думи, при незаличаването на незаконно съдържание имаме нужда не само от конференция. Още един път думата има господин Нимец. Има два вида емпирични данни. Първо престъпленията с, на омразата и друго е езикът на омразата. И двете области на емпиричните данни са слаби, нямаме пълна картина. Виждаме, че престъпленията на омразата се засилват и тогава можем да разчитаме на данните, предоставени от правозащитниците. Що се отнася до предфирмите и и кодекс, етичния кодекс. Имаме информация от Германия, където са разработени статистически данни и там се вижда е, заличаването на незаконно съдържание е до 46%, дори и когато всички системи за нотифициране са а, е, изчерпани. Между 2 и 18% от докладваното съдържание – остава онлайн. Само за Германия очевидно виждаме, че фирмите реагират на информация и на сигнали от НПО, защото смята, се смята, че НПО, е НПО-тата са онези, които в най-голяма степен могат да разграничат правомерно от неправомерно съдържание по въпроса за това какво ще се случи, ако едно, една фирма след като бъде уведомена не свали определено съдържание, в рамковото съдържание имаме две разпоредби. Едното е за подбудителство и подпомагане – и другото е за а, отговорност на фирмите. Не знаем как държавите членки прилагат тези разпоредби. Правният инструмент а, се договаря от а, няколко години. Аз мисля, че ние трябва да приемем, че разпоредбите за отговорност на фирмите и за подпомагане и посъкаване са трудни за изпълнение и комисията призовава държавите членки не само да разпонират директивата в националното законодателство, а също така е, иска държавите членки да предоставят информация за това как прилагат разпоредите. Що се отнася до санкциите извън наказателното право, това е открит въпрос. Какво ще стане, ако незаконното съдържание не бъде свалено, тъй като а, е, няма система за лицензиране, а тези фирми работят просто така? В момента трябва да приемем това, а, е, трябва да приемем разпоредбите на директивата за електронна търговия и ние разчитаме фирмите да бъдат коректни и да свалят съдържанието, въпреки че в момента няма ефективна система за санкции. Очевидно, това е въпрос, който заслужава допълнителен дебат. Благодаря ви и ще се видим пак. Приятен ден! С ваше позволение ще преминем към следния въпрос. Е, обмяна на информация за новите психоактивни вещества. Комисията представи предложението си в е, Либе и докладчика ще представи проекта доклада, Енви ще внесе становище, докладчик е Мишел Бони. Срока за внасене на изменения е 27 декември. Координаторите решиха да работят само на английски по този файл. Гласуването в, Либи, в Либе ще бъде на 17 ноември. И сега ще дам думата на господин Бони за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества. Благодаря, уважаеми колеги. Този доклад е част от пакета от нови психоактивни вещества. Комисията представи предложението в понеделник. Предложението включва разпоредбите за системата за ранно предупреждение, оценка на риска и анализ на риска, които бяха рационализирани, за да се ревизира по-добре регламента от 2006 година. Предложението на комисията включва някои от предложението на парламента. Помните, че ние гласувахме през 2014 година между парламента, комисията и съвета. Нещата не се придвижват и сега е направено предложение за намиране на решение. Аз се опитах да включа това, което беше договорено през 2014 година. Мисля, че е хубаво това, че комисията отразява нашите предложения, моите първоначални предложения имат за, предлагат да, да събере информацията от всички агенции и органи без забавяне, в това число Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Това е органът, който а, разполага с нужната информация. Европейския съюз а, трябва да разполага с информация дали дадено вещество е рисково, дори и ако веществото не е било идентифицирано като опасно на ниво Европейски на... на ниво ООН. Това е важно, защото в ООН нещата вървят по-бавно. Всички тези изменения съответстват на това, за което се договорихме през 2014 година. Срокът за изменения е 27 октомври. Гласуването в Либе би трябвало да е на 17 ноември. За ваша информация, координаторите решиха да се работи по файла на английски, за да сме сигурни, че сме готови да започнем преговори с съвета максимално бързо. Благодаря на всички докладчици в Сянка. Благодаря. Е, един колега иска да си изкаже. Нашия докладчик в Сянка е Анна Хет, която не може да дойде тази сутрин. Анна подкрепя пояснението на докладчика в проекто доклада и не предвижда сериозни проблеми. Очевидно сътрудничеството е добро. Искаме да благодарим на докладчика за свършната от него работа. Не виждам други депутати да желаят да се изкажат. Има ли представител на комисията? Има, заповядайте. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика и на парламента за бързият напредък по това досие, което, досие, което договаряме отдавна. Крайно време е да приключим с преговорите, тъй като новите психоактивни вещества са опасни, хора умират от тях и оценявам доброто сътрудничество с парламента. Председателят, благодаря. И сега искам да попитам дали господин Бони иска да каже нещо. Да, благодаря, ние работим. Чудесно. И сега преминаваме към следващата точка в дневния ред, а именно един информация на разрешението за пребиваване на гражданите на трети страни. Това е предложен регламент за изменение на регламент 1030 2002 за единен формат на разрешителните за пребиваване на граждани от трети страни. Давам думата на представител на комисията, след това докладчикът ни, след това членовете на комисията. Първо комисията. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, мога да бъда много бърза, тъй като това е техническо предложение на комисията. Вече сте провели дискусия по доклада за един процедура за визии. Тук нещата са подобни поради големият брой фалшификации на документите. Предлагаме единен формат за разрешителните за пребиваване. От техническа гледна точка регламентът няма да промени нищо. Ще има, единно, ще има ново оформление – ще се промени приложението, снимката в стария регламент ще се промени а, в съответствие с новия регламент. Що се отнася до съдържание, единствената промяна ще бъде в приложението. Новият формат ще бъде по-труден за фалшифициране. Ще въведем нови елементи, съответстващи на последните новости в техниката и в приложенията. Ще се, виж... ще се види разликата между старите разрешителни и новите. Старият формат беше договорен в рамките на междуправителственото сътрудничество и с... мисля, че мога да спра до тук. С радост ще отговоря на вашите въпроси по техническите подробности. Председателят благодаря. Думата има докладчикът. Благодаря. Предложението на комисията е кратко и техническо. Трудно е да се установят политически аспекти и сука, не се виждат бюджетни отражения. Няма много коментари. Ще видим дали ще възникнат въпроси в процеса. Имам някои въпроси. Регламента от 2002 година, изменен за последно през 2008 година, вече предвижда един формат – за разрешителни за пребиваване. От това предложение оставаме с впечатлението, че има огромна разлика между националните а, документи и на грешните власти е трудно да ги признаят а, за а, разрешителни. Така ли е? Комисията иска да намали до минимум е, елементите на сигурност. Това не намалява ли нивото на сигурност на документа в държавата, които прилага допълнителни Положението се казва, че хармонизирането на, разрешителното е важно в интерес на хармонизацията. Този аргумент не е ли кръгов? Хармонизацията е важна за единството. А, с други думи, единството е важно за хармонизацията. Комисията предлага преходен период от 6 месеца, за да могат съществуващите бланки да се използват. Има ли нужда от бланки могат да използват съществуващите банки има един въпрос към приложението. Там има много точна, специфична много точна спецификация за банката, не само като съдържание, но и като Това е логично от гледна точка на хармонизация. изискването за техническа неутралност. А, приложението няма ли да се променя с настъпващите новости на пазара? Благодаря, господин председател. Разбира се, че групата приема създаването на единен формат на разрешителните за пребиваване на граждани на трети страни, които съдържат повече елементи за сигурност и по-трудно се подават на фалшифициране. Ние бихме искали да има пълна хармонизация, но това не беше възможно, тъй като някои държави членки за подобна хармонизация. Обръщам се към комисията, но може би това е политически и технически проблем. Е, има един парадокс. Е, един формат е, за разрешите. Нищо не се прави, няма хармонизация. Това означава, че граничната и брегова охрана трябва да познават 20 видове карти за самоличност и да преценят дали са фалшиви или не. Това е много по-важно, отколкото въпроса, който разискваме в момента. Система за гранична охрана би трябвало да имаме хармонизиране на изискванията за сигурност на картите. документи в Европейския съюз са именно тези карти за самоличност. Така че въпросът ми към а, комисията ли е, не смятате ли, че е спешен въпросът да се хармонизират а, и картите а, за самоличност? Сарвама. Тук е госпожа Киенге, която е докладчик от името на социалистите и демократите. Господин Сарвама, благодаря господин председател. Става дума най-вече за техническо досие. Ще бъда кратък. Осъзнавам, че не можем да имаме пълна хармонизация в този случай. Мисля, че предложението в този случай отива достатъчно далеч. за регламент за един формат на разрешенията за пребиваване. Става дума за техническо досие. Целта е да се гарантира по-добра хармонизация при документите, освен техническите аспекти, които оценява, ще оценим а, с докладчика. От името на моя Тъй като досието е с технически характер, нека да се опитам да обясня. Благодаря господин докладчик за коментарите. Нека да обясня как стои въпроса с техническите характеристики. Техническите характеристики, които се опоменават в приложение към регламента, че регламентът дава възможност на комисията да определя технически характеристики, които ще бъдат приемани от комисията чрез документ, който ще бъде с поворителен характер. Съответно, фалшификаторите няма да могат да фалшифицират документи, защото ако документа не беше поверителен, нямаше да има за какво да говорим. Защо да седим тук в тази зала тогава? Тъй като документа е поверителен, той е достъпен само до службите на комисията. В тези, в рамките на тези технически характеристики ще задълбочим своята работа. Например, какво да се направи, за да се стигне до общ външен вид за документите? Прав сте, когато казахте, че хармонизацията не беше постигната по силата на предложението от 2002 година, защото техническите характеристики от 2002 година не предвиждаха това, което е възможно днес. Нека да ви дам един пример. През 2002 година не смятахме, че е възможно да се интегрира цветна снимка в картата. Сега това е възможно. По това време не беше възможно да се прави и триизмерна снимка за картата. Така че в техническите характеристики ние казваме снимка, но не уточняваме за какво точно става дума. Например, холандското разрешително има триизмерна снимка, а немското разрешително има цветна снимка. По това време нямаш как да предвидим всичко това. Не можем да отидем на хармонизация на ниско ниво, защото знам, че немската карта и холандската карта, например, са с много висок стандарт. Ето защо трябва да позволим на подобни държави членки да имат някакво ниво на хармонизация, макар че те право а, да вграждат някои национални особености, но да не отиват твърде далеч. Ето защо не имаме списък с. А, или намален, а, съкратен списък с а, характеристики, които няма да засягат предната част на картата. От друга страна, ние смятаме, че обратната част на карта не е чак толкова важна за граничните служители. Тогава, когато те е, гледат е, и държат в ръцете си разрешението за пребиваване. Тоест, искаме предната страна да бъде хармонизирана, а обратната страна, задната страна на картата, да дава възможност за е, някакви национални особености. Естествено, идеята е и да не се прахосват средства. Не искаме да задължаваме държавите членки да е, изразходват излишни средства. Искаме да не се компрометира и сигурността, естествено. По отношение на е, 6 месеца. Казвали сме по отношение на, на визите, че има няколко формата – граничните служители не знаят кога стария формат изтича. Ако един фалшификант произведе една карта, която е по стария формат, значи служителите, след като изтекат тези 6 месеца, ще знаят, че картата е фалшива. Тоест идеята ни е да нямаме използване на стар формат след като изтекат 6 месеца граничният служител ще знае, че след като има определена дата написана на картата, значи формата трябва да е новия. Ако бяхме написали това, което вие искате да се напише, нямаш как да гарантираме, че след определена дата стария формат няма да се използва. Мисля, че това бяха основните въпроси от ваша страна. Що се отнася до въпросите на господин Депре, Напълно ви подкрепям. Предполагам, че знаете обаче, тъй като отдавна се занимавате с тези въпроси, че се опитахме още преди много години да предложим един формат за личните карти. Още тогава обаче, по силата на член 18.3, тъй като той беше въведен, комисията нямаше как да прави предложение. След Лисабонския договор имаме възможности да правим нещо, ако държавите членки ни помолят. Това е по силата на член 77. Правомощията сега са у комисията. ГД правосъдие по-настоящем прави оценка на въздействието. Защото сме задължени да направим такава оценка. Проучването продължава. Мисля, че то ще приключи през февруари, ако не се лъжа. И след това ще направим оценка на проучването и ще видим дали да предложим нещо. Аз съм напълно съгласен с казаното от вас. Оценката на въздействието обаче все още се изготвя. Мисля, че няма друго какво да добавя. Докладчиците всички са съгласни, че документите трябва да станат по-сигурни, така че така приключвам. съжаление, Ана Гомеш, която трябваше да бъде тук, няма как да 12 е часа, затова ще трябва да направим кратка пауза. Ще подновим заседанието някъде около 12. Благодаря.

Okay. Um, thank you for those uh, who stayed. Благодаря на всички, които останаха за тази тема. Ще разгледаме доклада на делегацията, която на 13 юли пътува до Кале. 8 човека бяха в тази делегация. Целта на, на мисията беше да се посетят местата за настаняване на беженци и кандидати за обежище в Кале и Гранд Синт. Освен това имаше срещи с френски местни представители, както и неправителствени организации. Целта беше да се направи оценка на положението. Ще дам думата на Ана Гомеш, която ще ни разкаже за резултатите от тази мисия. Значи първо Ана Гомеш ще ни разкаже и след това думата ще получат другите оратори, ако желаят. Ана Гомеш, благодаря. Нека да кажа, че това посещение се случи по-малко от месец след Брексит. След решението, което беше взето във Великобритания, беше много интересно да видим какво беше въздействието. А въздействие имаше върху настроението в лагерите. По-късно по този въпрос. Нека да подчертая, че видяхме две много различни неща. В Гранд Санд, там където кмета реши да се намеси и да намери решение, което да удовлетвори всички и което да допринесе за възвръщането на нормалността в града, а там, знаете, има видимо присъствие на мигранти и бежанци, които искат да отидат в Великобритания. Този е, кмет реши, че трябва да има минимални условия за настаняване, е, които да са достойни освен това. И освен това, кмета се опита да удовлетвори и желанията на местното население. Той изгради нещо като дървени бараки. Доста примитивни, но все пак достатъчни. Имаше помощ от НПО. Участваха и самите живеещи в лагерите. Значи, никой не говори за Гранд Сан, защото няма проблеми. Въпреки факта, че кмета въпреки факта, че, е, както признава кмета, популацията варира, е, няма кой знае какви проблеми. Е, популацията варира, защото постоянно приждат и си отиват хора. В Кале положението е много различно. Там е така наречената джунгла. Трябва да кажа, че отношението на кмета не помага в този случай. Съжалявам, че е така. Това се видя и от разговорите с нас. Кмета беше много враждебно настроена спрямо беженците и мигрантите. Подчерта стреса, на който са подложени гражданите и самия град в резултат на това присъствие. Представители на НПО ни казаха, че в сравнение с Гранд Санд ситуацията е сложна, нещата са занемарени и положението се влушава. Знаете за джунглата, изградена едва ли не от е, различни пластмасови части. Хората не получават никаква помощ няма къде да отидат. Те са на улиците, в града, просят пари, възникват спорове с местното население. Там се извършват някакви трудови дейности, които не се заплащат кой знае колко. Правителството на Франция също е засегнато. Онзи ден чухме Едуард Лам, но и представители на медиите, на, на гражданското общество във Франция. Чу се, че правителството е решило да се намеси и да изгради в джунглата малко по-човешки места за живеене. Освен това се предвижда обучение за децата както и грижи за жените, хората в по-уязвимо положение. Важни стъпки са това от страна на правителството. Те допринесоха в голяма степен за поуспокояване на положението. Много представители на гражданското общество успяха да осигурят помощ на, на мигрантите и беженците. Източника на проблема. Източника е, е там, откъдето идват мигрантите. Е, те идват от, от Африка, но и не само. Всички тези хора искат да отидат в Великобритания. Това е всъщност проблема. Че те искат да отидат там. Тези хора стават жертва на трафиканти, на организирани престъпни групи. Тези групи убеждават хората, че могат да преминат и да отидат в Великобритания, независимо колко е трудно това, тъй като има мерки за сигурност, е, въведени от френското правителство след споразумението от Токе между Франция и Великобритания – Значи основната идея не е да се защитят хората. Те прибягват до всякакви способи. Използването на влака в тунела под Ламанша. Неодавна едно 19 годишно момиче почина, след като се опита да скочи в един камион. Много са организираните престъпни мрежи, мрежи от трафиканти. Те използват различни стратегии. Някои използват Брексит и казват на хората не си тръгвайте, не приемайте предложението на Франция за убежище. Франция се опита да убеди хората да подадат му оба за убежище във Франция. Хората обаче не желаят да го направят, защото искат да отидат в Великобритания, където имат роднини или е, там присъстват представители на тяхната общност и те стават жертва на трафикантите. Трафикантите подклаждат това желание и използват даже Брексит и казват, че когато излезе Великобритания, всичко ще изчезне и те ще могат да отидат безпрепятствено в Великобритания. Само трябва да почакат още година-две. Много от хората в джунглата ни казаха, че ще преминат. Всички преминават. И аз ще премина. Въпросът е да имаш достатъчно пари. И там се крие трагедията. Те смятат, че ако има достатъчно пари, ще могат да стигнат до Великобритания. Френските власти се опитват да решат проблема. и да компенсират отношението на местното правителство, на местната управа в Кале. Искам да чуя какво ще стане с опита на, на френските власти да се конфронтират още веднъж. Те искат естествено да осигурят по-добри условия за живот на, на тези мигранти, но не знам дали не трябва да се води по-активен разговор с а, хората в лагерите, защото иначе рано или късно ще избухне насилие. Поразих се. Огромни средства се инвестират в сигурността. Това естествено не пречи на хората да преминават от другата страна на Ламанша, не пречи и на трафикантите. И не знам дали си заслужава толкова пари да се прахосват за сигурност, за да се обслужват интересите на британското правителство, което пък даже не помага достатъчно на френското правителство. Да се справи с проблема по един добър начин, зачитайки човешките права на хората. Трябва да спомена в частност положението с непридружаваните непълнолетни. Не знам колко от тях прие британското правителство. Знам, че един от проблемите във Франция е свързан с досиетата на тези непълнолетни. Прави се опит да се случи така, че британското правителство да не може да каже не. Има проблеми не са прияти във Великобритания кой знае колко малолетни. В повечето от случаите говорим за малолетни, които се присъединяват към роднини в Великобритания. Т.е. може да става дума за събиране на семейства. Беше ни казано, че тогава, по-настоящем, т.е. не по-настоящем, а по това време имаше 600 непълнолетни. Сега може да са двойно повече. Факта, че британското правителство не желае да откликне и да реши проблема на малолетните лица, трябва да бъде порицан и трябва да поискаме промени. Това са моите коментари в допълнение към доклада. Доклада общо взето е достатъчно красноречив. Благодаря много. Един дама, участници в делегацията, искат да вземат отношение. Най-напред давам думата на Стин Държия. Благодаря, господин председателю. Аз участвам в делегацията. Благодаря наказаното от Ана Съгласна съм с повечето от нещата, които бяха казани от нея. Констатирах три различни ситуации. Тази, която е в Гранд Сант и две различни ситуации в Калея. Тези, които са в лагера в Кале, за които се грижи държавата, места за настаняване на деца и жени, които са поставени по тяхна закрина. Ако си спомням добре, 450 души е капацитета на този център за настаняване. Също приемането на самотни мъже и на останалите. Ситуацията в лагера е доста катастрофална. Има 5-6 хиляди души, които се намират в изключително драматична ситуация. Нещата са се развили от месец юли насам. Френското правителство реши да сложи край а, на незаконният лагер, както и постоянният структура, която съществуваше Центъра за настаняване е финансиран със средства от Европейския съюз. Мисля, че за това ние имаме отговорност да упражняваме контрол от използването, върху използването на тези средства. Искам да подчертая, че повечето от асоциациите, които работят там, в Кале, приеха да бъде примахнат част от незаконния лагер, но имат сериозни опасения, що се отнася до примахването на местата за настаняване и за временно настаняване тъй като там има малолетни лица, които не са под закрилата на съответните структури. Има също и една голяма асоциация в Франция, каза, че в незаконният лагер в Кале има повече от 1200 непредружени малолетни лица. Не е направено нищо за тяхната закрила. Необходимо е да предприеме мерки, за да се направи необходимото да се гарантира закрилата на тези малолетни лица. А, властите в Великобритания не правят необходимото повече от 500 от тези непълнете лица имат право да бъдат прияти в Великобритания. Британското правителство след посещение на министъра на вътрешните работи беше взето решение да бъдат прияти 15 души, което съвсем не е на висотата на необходимото. Необходимо е да се гарантира закрилата на малолетните лица, поне на тях, при примахването на лагера. И решенията, свързани с закрилата на малолетните лица, трябва да се приложат на практика. След като посетих мястото и след като видях нещата с очите си, зная, че имаме отговорност да предприемем мерки комисията, председателя на комисията може да изпрати поне спешно писмо до френското правителство, както и до британското правителство. Председателят, благодаря ви. Госпожа Киенги, след това госпожа Гион. Благодаря. И аз благодаря на Анна за доклада. Споделям го в по-голямата му част. Това посещение беше много важно за нашата комисия. Видяхме много мигранти, които са блокирани в Кале, в неприемливи условия. В това място наречено джунглата, те са блокирани принудително Хиляди души живеят незаконно, когато хората са, живеят незаконно. Те са плодородна почва за организираната промишленост, т.е. те са жертви на организираната промишленост това води до няколко разсъждения. Продължава да съществува политически блокаж. Тя на това състояние намира израз в липса на солидарност. Всъщност, това е провал на несъществуваща политика. Няма солидарност между държавите членки. Второ, поведението, подхода към темата от една страна е примерът на Гранд Сент и другия е Кале има, има нужда от интеграция. За да се излезе от тази ситуация, има нужда от ясен план за интеграцията на хората. Има нужда и от достойни условия, при които да бъдат приети тези хора. Като Ана смятам, че трябва спешно да се реши, реши въпроса с непридружените малолетни лица интересите на малолетните са над всичко. В Кале видяхме какъв е ефекта на дъблинския регламент. Следователно има спешна нужда от реформа, за да се държи сметка за реалността на място. Ще приключа с едно предложение. Унеси ако хората пристигат в такива условия, остават и живеят незаконни, очевидно е, че ние трябва да работим по хуманитарни коридори и легални канали. Госпожа Гион, благодаря. Аз също искам да благодаря на Ана, както и на цялата делегация за посещението, за връзките, които бяха установени и беше констатирано, че ситуацията е изключително контрастна. Никой не може да си не би трябвало да допусне ситуацията, която съществува в, в Кале в Гърция, в други страни също има проблеми в този смисъл. Но тук е особено неприемливо предвид на положението, което наблюдаваме там. Примахването на лагера е наложително тъй като ситуацията не се побира в представите ни изобщо. Има трафиканти, които се възползват от ситуацията. Надявам се френското правителство да обърне внимание на съветите, които бяха отправени. Малко дни остават от до 1 ноември, важна дата за Франция. когато започва зимният сезон, в който се забранява изгонването на лица. Така че трябва да видим какво ще остане, какво ще се махне, как ще се защитят лицата и най-вече малолетните лица, които стават на място. НПО вършат изключително важна работа при много сложни условия. Трябва да му дадем дължиномото. Трябва да признаем също и работата от страна на френските власти. Също е, и от органите, които се занимават с разглеждане на мобите за обежище. Те трябва да отидат на място, а не просто да очакват да получат досието на съответния търсещ убежище. На място те ще видят, ще накарат хората да видят, че има смисъл да кандидатстват за обежище във Франция, не да скочат на първия камион на път за Великобритания. Необходимо е повече сътрудничество. Ако всички се вършат работата по-отделно, това не действа. Правителството и НПО трябва да координират действията си. Също трябва да се оказва натиск върху британските власти. Броят на непълнолетните лица, които са приети от Великобритания, не е достатъчно. Ние а, очакваме също френската страна а, да приключи работата по някои от а, случаите. Необходимо е по-голяма мобилизация в това отношение. А, примахването на лагеря трябва да е свързано и с разпределяне на тези, които а, са там. Е, нямам предвид а, дали е правилно или не това да се прави сред всички държави членки. Имам предвид едно вътрешно разместване. Важно е също да има и интегриране. Всички опити за Разпределяне на иммигранти на територията на Франция, когато имат подкрепата на местните власти, са били успешни. Ето защо Някои обаче местни органи отказаха да приемат иммигранти. И а, те насаждат а, отхвърляне а, от а, местното население на тези а, хора и насаждане на страх. Иначе, както казах и по-рано, когато има такава добра ангажираност от страна на местните органи, преместването на тези лица е успешно. Председателят председателят и координаторите ще видят дали могат да се предприемат допълнителни мерки. Ние ще проведем среща и с господин Казньов, министър на вътрешните работи на Франция в началото на декември. Тези въпроси ще бъдат повдигнати отново. Госпожа Гомеш, това е проблем, който няма да изчезне с примахването на лагера. защото отново ще се появи друг джунгла непосредствено до примахнатия лагер. А, малко са а, хората, които остават във Франция. Те искат да отидат в Великобритания те ще го правят, а, докато имат трафиканти. А те са там, защото ние им даваме работа, а, като не създаваме легални пътища, по които хората да пристигат в Европа. Председателят, благодаря ви. Мисля, че трябва да следим отблизо този въпрос. Въпросът ще бъде разискван и с координаторите. Можем да отделим няколко минути и за доклада на мисията до Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркотиците наркоманиите в Лисабон, Португалия. Госпожа Вържия, аз ще разчитам на координаторите и на председателя да направят последващи действия. Особено да обърнат внимание на непредружените малолетни лица, тъй като 1200 са тези малолетни лица, които могат да се окажат утре на улицата, тъй като няма структура, която да ги приеме. Сигурно няма решение, което да отближава всички, но мисля, че и нашата комисия трябва да изготви писмо и да каже, че комисията Либе е обезпокоена за съдбата и ситуацията на лица, малолетните лица а, и евентуалното експулсиране. Необходимо е да се направи нуждото и с британските власти, тъй като въпроса за непредружените малолетни а, лица, техните въпроси а, не се а, решават, тъй като има много сложна процедура за разглеждането на техните случаи. Е, те нямат нужните документи, когато са непридружавани, когато пресичат а, е, а, е, такива дълги а, пространства. Но все пак а, трябва да се действа. Затова, надявам се, а, председателя Морайс да изготви писмо и да изложи ситуацията. Не да обвиняваме, а просто да дадем сигнал какво е положението. Госпожа Гийом, не искам да навлизам в чисто френски дебат. Не, не е достатъчно само да обвиняваме. Трябва да Казвате, че трябва да се информира френското правителство, но то знае за това. Те знаят много добре, че ако не се обърне внимание на тези малолетни лица, те са оставени на произвола на съдбата. Британските власти трябва да направят нуждото и затова трябва да им се окаже натиск. Трябва да работим с асоциациите, които да окажат помощ на тези малолетни лица, като се следи точно къде отиват. Не може просто така да бъдат пуснати. Трябва да се работи а, също и с местните власти, за да се върши преместването по нужният начин. Преводът приключва